Welcome. I think you should start. Добър ден. Нека да започнем. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли. За мен е удоволствие да ви приветствам, както винаги, Знаете много добре, че в понеделник някои колеги не могат да дойдат тук, тъй като са в избирателните си райони. Брюксел е далеч. Знаете, че в задълженията на евродепутата влиза и да се провеждат срещи с избраниците. Е, в избирателните им райони. Имате дневния ред. Ако няма възражения, дневния ред ще се счита за прият. Заседанието се излъчва по интернет. Имаме устен превод на 20 официални езика, с изключение на естонски, малтийски, словашки и ирландски. Следващата точка приема на протоколите от 21 април и 25 и 26 април. Приемаме ги и сега стигаме до точка четвърта от дневния ред. Това е представяне на едно проучване относно актуалното състояние на нещата е, във връзка с инструментите за управление на риска прилагани от държавите членки за периода 2014 до 2020 година. Национална и европейска рамка. Това проучване е извършено от университета в Мадрид с помощта на три други университета от Франция, Италия и Испания. Става дума за университета на Гренобъл, университета на Неапол и Института по економика, география и демография на Мадрид. Целта на това проучване е да разгледа мерките, предприяти от държавите членки с цел смягчаване на риска в селското стопанство. С други думи, какво е приложено на практика до сега от съществуващите договорки? Знаете, че инструментите за управление на риска би следвало да бъдат малко по-добре разбрани, що се отнася до тяхното приложно поле, замисъл, ограничения и евентуалната им ефикасност. Проучването предлага да има промени в ОСП, общата селско-стопанска политика, за да може риска да се управлява по-добре и да се справяме по-добре с нестабилността в доходите и на пазарите. Виждате, основно ще говорим за стабилността на пазарите, на доходите. Искам да приветствам с добре дошли тримата оратори, е, тримата автори, освен това, на това проучване Изабел Бардахи от Научния център за управление на рисковете в селското стопанство и по отношение на околната среда. Втория експерт, господин Хосе Мария Сумси от същия този Испански научен център и на следващо място господин Томас Гарсия Аскарате от Института по економика, география и демография в Мадрид. Ще се изкаже в началото госпожа Бърдахи, след това ще има възможност за въпроси. Предполагам, че ще имате въпроси. След това ще чуем и отговори на въпросите, естествено. Ще дам думата на госпожа Бърдахи. Заповядайте, госпожо. Muchas gracias. Благодаря. Ще ви представя това проучване, което изготвихме по поръчка на Европейския парламент. Първо ще представя целите, след това ще разгледам рамката за финансова помощ и нейното прилагане. ще разгледам различните мерки за подкрепа. След това ще направя някои важни предложения, които могат да бъдат определени и като препоръки и накрая ще направя заключения. Първо нека да разгледаме целите на това проучване. Целта беше да се направи анализ на различните мерки за подкрепа, на тяхното използване. Знаете, това са мерки за смягчаване на риска, когато ставаме свидетели на кризи в държавите членки. Целта беше да направим оценка и на второ място да видим какви биха били евентуалните промени в този инструментариум. Какви са инструментите, с които разполагаме? Всички тези инструменти са свързани с правилата на СТО, е, всички разпоредби в рамките на СТО, които засягат селското стопанство. Знаете, че системата за управление на риска трябва да отговаря на съответните критерии по силата на така наречената зелена котия. Ще говоря в тази връзка основно по два въпроса. Гарантирането на доходите и предпазните механизми по отношение на доходите. Според стандартите, за да може една помощ да се определи като част от зелената котия, загубите трябва да са повече от 30% от средния доход за последните 3 години. Компенсациите трябва да са по-малко от 70% от загубата на приходи и компенсациите трябва да са свързани само с дохода, а не с цените производството или вложените средства. По отношение на осигуряването или обезпечаването на реколтата, трябва да има официално признаване е, на това, че е имало природно бедствие. Загубите трябва да са повече от 30% от е, средното производство за последните 3 години. Плащанията трябва да са свързани само с загубите, причинени от бедствието. Компенсациите не може да са повече от средствата, които се отпускат за справяне с последиците от бедствието и те не може да са свързани с производството. Значи, виждате, тези правила са много рестриктивни много стрикни, за да може подкрепата да се счита за подкрепа по силата на така наречената зелена котия. Ето как се вписва всичко това в рамката на ОСП, законовата рамка на Европейския съюз. Ние разглеждахме периода от 2007 до 2013 година и след това периода от 2014 до 2020 година. За първия период държавите членки имаха възможност да осигуряват помощ в рамките на член 68 от регламента за единните плащания тази връзка имаше специфични условия за сектора на плодовете, зеленчуците и винопроизводството. Имаше и инструменти в рамките на държавната помощ. Те бяха свързани с условия, при които държавите членки могат да, да отпускат такава средства. Значи имаше предварителна помощ, застраховане и взаимно спомагателни фондове, както и последваща подкрепа в случай на кризи, бедствия и така нататък много стрикно бяха разписани условията, кога може да се прилага държавна помощ в сектора. В бъдещата, новата финансова рамка имаше промени, особено що се отнася до мерките за, за, за подкрепа. Имаше специфични разпоредби все още за плодовете, зеленчуците и винопроизводството, но що се отнася до взаимоспомагателните фондове, и различните мерки за застраховане, те са вече част от втори стълб. Разпоредбите, свързани с държавната помощ, са същите. По-късно ще видим, че тази рамка е гъвкава и тя може да се промени според различните характеристики на държавите членки. Освен това, тя позволява да се развиват различни модели за управление на риска. Подкрепата в рамките на ОСП се е прехвърлила от първия стълб към втория стълб. Така се отчита различния характер на помощта. По силата на член 68, разпоредбата от предишния период, трябваше да бъдат изпълнени някои условия, за да може помощта да бъде определена като помощ по силата на зелената котия. Значи, знаете, загуби повече от 30% от доходите или от производството. Подкрепата, която определяме като държавна помощ, можеше да бъде отпускана, ако имаше загуби под 30%. когато говорим за застраховане и за загуби на пазара. За първи път подобни мерки се предвиждат в рамките на бюджета за 2014 до 2020 година. Това е нов инструмент с цел управление на риска. Нека да видим сега как се изпълняват мерките. Рамката позволява доста свобода за държавите членки. Член 68 от ОСП е използван само от Франция, Италия, Унгария и Холандия. Тук става дума за малки суми за застраховане. Що се отнася до взаимоспомагателните фондове, използваната помощ е изключително малка. Тази мярка е използвана много малко. Всички държави членки са използвали някаква форма на държавна помощ. На тази таблица виждате видовете държавни средства, които са използвани. Тук сме разделили държавите членки възоснова на използваната помощ. Дали в рамките на ОСП или в рамките на държавната помощ. Виждате, че всички държави членки са използвали някаква форма, на подкрепа предварителна подкрепа, чрез взаимоспомагателните фондове или чрез застраховане или адхок или е, последваща помощ. Виждате сега разбивка за периода 2017 до 2013 година. В първата колона виждате средствата за така нареченото последващо управляване на кризи. След това в третата колона виждате предварителното смягчаване на риска. Едно от заключенията, което можем да направим тук е, че ако погледнем последната колона, най-накрая Сумата представлява 14 милиарда. Повечето от тези средства идват от мярката за управление на кризи. А средствата по ОСП всъщност са мълцинство тук. Още едно заключение можем да направим. Колкото повече се харчи за предварително управление на риска, толкова по-малко се харчи за последващо управление на риска т.е. онези, които предварително са осигурявали помощ, по-малко е трябвало да плащат, след като кризата вече е възникнала. Ако погледнем как се променила рамката между 2007 и 2014 година, виждате, че има редица промени в рамките на самата ОСП. Тук се опитваме да покажем, как държавите членки променят своя подход. По силата на член 68 Италия, Франция, Унгария и Холандия е, използваха модел на застраховане. Те са минали е, сега към втори стълб, към е, програмите за управление на селските райони много държави членки преминават към финансиране в рамките на ОСП. Взаимоспомагателните фондове продължават е, да представляват много малка част от е, общата помощ, а програмите за стабилизиране на доходите са използвани от Италия, Унгария и Испания. За Испания става дума само за Кастилия и Леон. Ако погледнете за планираните средства за този програмен период, за целия период, ще видите, че има поредица от кризи, за които е трябвало да има ответна реакция и средствата вече се отпускат по застрахователните схеми, що се отнася до Кастили и Леон, например – те продължават да използват инструмента за стабилизиране на доходите. Важното тук е каква е общата сума, която трябва да се използва. Тя е около 2,7 милиарда. А предишния период, знаете, сумата беше някъде между 12 и 15 милиарда. Значи сумата представлява много по-малка част от предходната и държавите членки продължават да залагат на управление на риска, а не на управление на, на кризите. Виждате средствата в рамките на държавната помощ за управление на риска и за управление на кризи. Виждате същата тенденция. Тя продължава от предишния период. Значи няма да има много промени тук. Все още ще имаме използване на различните системи по различен начин в държавите членки. Тази таблица представя някои идеи, които спомагат за по-доброто разбиране на инструментариума за управление на риск. Виждате как се разпределя риска тук. Като функция на обхвата на риска. Е, в основата на пирамидата виждате унези рискове, които се поемат е, от фермерите, без да има задължение те да бъдат прехвърлени на трета страна. Този риск може да бъде поет чрез е, частно управление, чрез инструменти за управление на, на пазарите. Тоест, този риск може да бъде поет от самите фермери в рамките на организацията на производителите, например. С увеличението на риска обаче, той трябва да бъде поет от е, трети лица. И фермерите прехвърлят този риск на трети страни, независимо дали говорим за застрахователи, за взимоспомагателни фондове и така нататък. Държавите членки и фермерите действат по различен начин, зависимост от това какво разпределение на риска очакват. И виждате, че финансирането тук в средната част на пирамидата може да бъде смесено публично и частно, а когато говорим за така наречените рискове от катастрофи, е, финансирането е държавно. Важното тук по отношение на тази пирамида е, че всеки вид риск трябва да бъде обезпечен. Тук имаме една мобилност. Колкото повече се увеличава риска, фермерите могат и да го поемат на плещите си, без да трябва да го прехвърлят. Когато риска се прехвърля към трети страни, е необходимо да се управлява възможността от възникване на криза. Колкото повече мерки се предприемат, толкова по-малка е вероятността да възникне реална криза. Какви са заключенията? На първо място в Европейския съюз няма хомогенна рамка за подкрепа що се отнася до управлението на риска. Това означава, че държавите членки са създали различни модели те са различни по отношение на средствата и на обезпечението, което съществува и тези модели се приспособяват спрямо специфичните черти и рискове в държавите членки. Това означава, че всяка една реформа на съществуващата рамка трябва да бъде съобразена с съществуващите модели за помощ, които са приложени от държавите членки. По-нататък. Рисковете трябва да се структурират на различни нива за да може да има различни инструменти, които да покриват напълно всички съществуващи рискове. Рисковете естествено не се покриват само от едно лице или от един орган. Трябва да има ефикасно сътрудничество в публично-частната и в публичната, и в, в частната сфера всяка подкрепа за управлението на риска трябва да разглежда отношението между различните слоеве на риска. Освен това, когато се прави анализ на съществуващите данни за това как се управлява риска, става ясно, че настоящите инструменти не могат да способстват за превенцията на кризи всички инструменти, които съответно се използват за управлението на възникналите кризи, са адхок инструменти. Те са сравнително случайни по своя характер. По-нататък инструмента за стабилизиране на доходите е използван само от Италия и от Кастилия и Леон, но най-вече от Италия – Тук се включва и помощта в рамките на зимоспомагателните фондове. Държавите членки не използват тези възможности в голяма степен. В следващата реформа на ОСП трябва да има факултативно обезпечаване на рисковете чрез субсидиране на приходите или застраховане на, на, на самите приходи. Когато се прилага на практика застраховането на доходите, трябва да се направи оценка на това доколко е възможно да се осъществи нещо подобно. Много е важно да се развият средства за оценка на, на загубите на доходи, да има индекси, бази данни и така нататък. Когато става дума за презастраховането, то може да бъде важен източник на обезпечение, но е много важно тук да има ефикасни публично-частни партньорства. Възосновата на всички тези заключения какви препоръки правим? На първо място ние смятаме, че трябва да има общи стандарти за регулация на използването на инструментите за управление на риска. Освен това смятаме, че трябва да се създаде Европейска обсерватория на селско-стопанските пазари. По този начин ще има и системи за ранно наблюдение, които биха отключили автоматично съответните мерки за управление на кризи. За да се постигне всичко това, организациите на производителите и организациите на сълските стопани трябва да могат да променят обема на производството, за да откликнат на търсенето и по отношение на качеството, и по отношение на количеството. Конкуренцията не трябва да бъде засягана по отрицателен начин. Отново казвам, трябва да може да има промяна на, на производството, без да се оказва негативно въздействие върху пазарите. В случай на намаляването на базисните плащания трябва да се отпуска помощ на фермерите, като си има предвид естествено бюджета, който е определен за ОСП и ако този бюджет е постоянен, трябва да има еквивалентна форма на базово плащане за фермерите, което да може да се използва за да се приложат инструментите за управление на рисковете. Що се отнася до резерва за кризи, който съществува в момента, ако искаме той да работи ефикасно, ще трябва да го укрепим. Ако погледнем онова, което правят държавите членки в рамките на този резерв. Тук има какво да се желая. Програмите за управление на риска трябва да са обвързани с програми за обучение и за изграждане на капацитет, особено когато става дума за програмите за развитие на селските райони. Освен това, всички инструменти за управление на рисковете и на кризите трябва да бъдат включени в единна рамка, в отделен стълб. Не знаем, не препоръчваме конкретно кой стълб да е това, но това трябва да бъде в рамките на ОСП. Това е, което имах да кажа. Благодаря за това, че ме изслушахте. Много ви благодаря. Както вече обявих, Сега ще пристъпим към а, въпроси и отговори. Давам думата на колегите, които биха искали да зададат въпрос. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem gospođi e, Bardaj na njenom uvodu. Gospođa Petir. Na konkretnom primjeru. Благодаря за това благодаря. И имам един конкретен въпрос. Как можем да реализираме най-добре инструментите за управление за риск? Защото пред производителите са изложени на най-различни рискове. Наскоро установихме, че в Харватска, в Австрия, Унгария и други страни, Румъния и други страни от региона, както и във Франция, настъпиха метеорологични явления, които доведоха до данни, до щети на стойности милиони. Държавите правителства не могат да ги компенсират, нито пък могат да направят това за страхователните фирми. Обърнахме се за помощ към Европейския съюз какъв тип управление на риск може да се използва най-добре за подпомагане на производителите. Има един важен аспект, когато говорим за фондове, за криза, за подпомагане, не, не говорим само за фондове за селското стопанство. Възможно ли има допълнителни финансови инструменти, тъкмо за да се предотвратят кризите, за да се предотвратят кризите, на които са изложени сълскостопанските производители. господин Благодаря ви, господин председател. Благодаря за изложението. Имам три кратки въпроса. Първо, тези инструменти за управление на риска все още не се използват много често. Въпросът ми е защо. И вторият ми въпрос. Смятате ли, че ако се остави по-голяма свобода на сектора, той ще излезе с собствени инициативи, които да са по-добре пригодени за особености на държавите членки, че тези инструменти всъщност да се използват повече. Съгласен ли сте с мен? Смятате ли, че трябва да се остави повече свобода на действие в рамките на самото законодателство за инициативи, идващи от самия отрасъл? На второ място има недостатъчно е, използване на втория стълб, а доколкото знам, там няма заделени средства конкретно за това, така че се питам дали могат да се заделят някакви средства в втория стълб за по добро и по-широко използване на тези инструменти. И накрая по те наречената зелена котия на СТО и изискването от 30%. Задължително ли е това условие, защото разговарях с много фермери, които твърдят, че тези 30%, които трябва да самите да отделят от собствените си средства, са недостатъчни. И трябва ли задължително да се работи в рамките на тази зелена котия или може да се използват и други инструменти, които не изискват покриване на пар от 30%? Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank voor de presentatie. Ik, uh, ik vond het zelf heel indrukwekkend wat we allemaal hoorden. En ik, uh, ik dacht terug aan uh, vorig jaar. Благодаря. Много беше впечатляващо това, което чух. Напомня ми за това, което се случи в моята страна. Сериозни проблеми във връзка с гризачи. какво може да направи Европа? Е, вие казахте, че има възможности във връзки с е, втория стълб. Е, в Холандия се оказа, че втория стълб се използваше за други цели. И по-конкретно става дума за политика в областта на екологията. Искам да знам дали като държави членки можем да решаваме за разпределението на тези фондове. Става дума за региона на Фризия. Госпожа Яла Сендер, благодаря ви. Госпожа Родригес, извинете. Благодаря, господин председател, благодаря и за представеното изложение. Аз също имам един въпрос и той е свързан с а, рисковете на пазара. Мисля, че тук, а, като ви ние говорим за доброволни мерки, но в а, проучването се говори и за мерки за намеса на пазара от гледна точка на търсенето. Следващия въпрос е свързан с а, възможността за намаляване на преките плащания с цел увеличаване на резерва за криза. Питам се, дали смятате, че мерките за контрол на търсенето и на пазара може да се осъществят и чрез задължаващи публични политики? На втор... вторият ми въпрос евентуални мерки за намаляване на плащанията няма ли да се отръцат още по-отрицателно към вече ограничените доходи на сърските стопани? Припомням ви, че системата за плахи плащания беше въведена поради предиш... резултатите от предишни политики, които доведоха до отрицателни резултати, т.е. до постоянна загуба на приходи за селските стопани. А разбира се, целта ни е по някакъв начин да гарантираме възможности за тяхното оцеляване. И ако сега се предлага допълнително намаляване на плащанията за селските стопани, и изоставяне на последователната обществена политика в областта с, под, потрясяващи резултати за отрасли. Изобщо се питам защо обсъждаме подобни мерки. И накрая, какви смятате, че ще бъдат а, реакциите на селските стопани, когато им кажете, че ще се намалят част от плащанията за тях и те ще бъдат прехвърлени към фонда, но никой не знае как точно и кога ще се използва този фонд. И последният въпрос е какви са препоръките ви за обществена политика? Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложението, което изслушахме. Както каза госпожа професорът, Италия, моята страна, реализира програма за инструменти за стабилизиране на доходите, въпреки все още не е влязла в сила, ще влезе в сила на 1 януари до година. И имам един въпрос точно в тази връзка. Фак, фонда ще се реализира от 1 януари, но какво ще се случи, ако фондът реализира загуби в продължение на една година? И има ли опасност фонда да фалира и с какъв механизъм може да се осигури приемствеността и устойчивостта на инструментите за стабилизиране на доходите. Няма ли опасност от национализация на политиките? Не е ли по-ефективно да има един европейски фонд, така че държавите да въведат един инструмент за стабилизиране на доходите? Е, в противен случай има опасност да създаде Европа, е, в която условията са крайно различни. Господин Полчък има думата. Благодаря ви за думата. също бих искал да благодаря на госпожа професора за изложението. И имам един кратък въпрос, свързан с управлението на риска. И той е свързан с иновациите в е, сектора на селското стопанство. При нас също имаше проблеми с измръзване на насъжденията и голяма част от а, лозята измръзнаха. А ако тези лоза бяха обработени с нови специфични технологии, това нямаше да се случи. И аз разговарях с производителите, които ми казаха, че нововведенията наистина са прекрасни в сектора сектосопанство, но посветителите просто не могат да си ги позволят. смятам, че новеденията трябва да са част от условията за достъп до помощи за селските стопани, но трябва да са част в, в, от процеса на анализа на риска. И се питах, дали сте умислени какви точно инструменти могат да насърчат фермерите да използват в по-голяма степен нововведенията. На първо място трябва да има научно-развойна дейност с цел постигане на тези нововведения. На второ място производителите трябва да са наясно с тези технически нововведения и да бъдат насърчени да ги използват. И в това отношение Европейската комисия може би трябва да се опита да насърчи селските стопани да проявят по-голям интерес към иновацията. Андрю, бързо Господин Андрю, благодаря ви, господин председател, благодаря ви за направеното изложение. Е е благодаря ви за направеното изложение. Съгласен съм с тези, които смятат, че има прекалено много инструменти за, за управлението на риска. Има и опасност за повторна национализация в отрасла, това може да се окаже доста опасно. Смятам също така, че би трябвало всеки нов инструмент, който създаваме, да бъде достъпен за възможно най-голям производители. И тук се връщам на положението в отрасла на млекопроизводството. Изправени сме пред изваредни обстоятелства в този отрасъл и както знаете ще има заседание на съвета едната седмица и смятам, че е подходящия момент да се направи оценка на положението. В момента единственият инструмент за управление на риска, който сме приложили на практика е, е допускането на голям брой е, обявяване на несъстоятелност от страна на селскостопански производства. И в моят регион, избирателен регион се случва същото. Все повече стопани се отказват от своята дейност. Ето защо ние пък трябва да намерим възможно най-бързо отговор на случващото се в а, нашите избирателни райони. Така че незабавно всички производители трябва да предприемат някакви мерки и искат от тях да намалят своето производство. В такъв случай Европейската комисия би следвало да отговори на, мол... на молбите, които се отправят към нея. Важно е също така отпусканите плащания да са пряко свързани с а, постиганите резултати и с нивото на производителност. Но това ще бъде дългосрочният е, отговор. А краткосрочен план на среща на съвета през юни, през юни нека за производителя да се намери някакъв отговор на кризата в сектора на млекопроизводството. Дякую, пан посел Ропе. Господин Ропе, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Изабел Барташхи за нейното изложение. Смятам, че трябва по-внимателно да разгледаме резултатите от това проучване, да направим анализ на инструментите, които се използват в момента и инструментите, които ще се използват в средносрочен план. Защото различни инструменти се използват, използват в различни моменти и е важно ние да си направим правилните изводи. В момента сме доста песимистично настроени за бъдещето, макар че всички искаме по-добро бъдеще. Всички искаме нови фермери да се появят в съскостопанският сектор. Но е вярно, че обстоятелствата са много неблагоприятни и не всичко зависи от държавите членки. Има и други фактори, като например различните данъчни системи, различните мита. В случая с Литва, например, правителството наложи акциз на дизеловото гориво. И тази мярка доведе до намаляване на доходите на селските стопани, която по никакъв начин не беше компенсирана. Както знаете, доходите на селските стопани са от една страна на плащанията и от друга страна от цените на пазара. А преките плащания са резултат от преговорите между Европейската комисия и държавите членки, но се намесват и други фактори, като например цените на пазара, които са различни в отделните държави членки. И в някои случаи нестабилността на цените на пазара е много сериозна. Има променивост на цените до 200%. И се оказва, че покупателната способност на всички стопани не се взима предвид като важен фактор при оценката на риска, но може би все пак трябва да я вземем предвид. Често казваме също така, че трябва да се подобрят преговорните позиции, възможностите за водене на преговори на сърскостопанските производители. Но как можем конкретно да им помогнем? На първо място трябва да ги информираме по-добре за различни фактори, като например нестабилността на цените на пазара, за да могат те да запазят стабилни доходи. В Литва, например, има недостатъчно сътрудничество, което от гледна точка на риска се оказва, че е много сложно да се въведе принципа за споделяне на риска. Всички стопани просто се стремят да оцелеят по-отделно и по цялата верига всеки се интересува това, което може да произведе при възможно, с възможно най-малко разходи. Така че може би ще бъде интересно да обмислим създаването на нови инструменти, които биха могли да бъдат ефикасни, ако бъдат хармонизирани на европейско равнище. тъй като се оказва, че процесът за въвеждане на нови мерки или инструменти на национално равнище е прекалено бавен и в това води до фалит на голям брой селски стопанства. Така, например, в Литва прилагането на някои мерки беше толкова забавено, че практическите последици от законодателството, което беше най-накрая прието и влезе в сила след толкова голямо забавяне, всъщност са силно недостатъчни. Така че може би е по-добре да търсим инструменти на европейско равнище, отколкото на национално. В противен случай се оказваме в положение, в което чисто просто вече няма да има селско-стопански производители. С 20% намаляха животновъдите в Литва и смятам, че трябва да вземем мерки преди фалитите на същото стопанство. Благодаря ви. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Studie. Госпожа Мюлер, благодаря ви, господин председател, благодаря и за направеното изложение. Много се радвам, че ни бяха предоставени толкова подробни данни. Ще работим в рамките на новата многолична финансова рамка 2014-2020 година. И в тази нова рамка бяха заложени три нови инструмента за смягчаване на риска. Оказва се обаче от представеното ни проучване, че само няколко държави членки използват тези инструменти. Смятам, че Европейската комисия би следвало по-добре да, да направи по-добра оценка на недостатъчното използване на тези инструменти. Питам се дали на равнището на 27-те държави членки не може да се обмисли създаването на инструмент за смягчаване на криза, който действително да ни позволи да постигнем някакъв сериозен напредък в това отношение. Всички знаем, че има много различно равнище на транспониране в държавите членки, което значи, че на практика няма ОСП. Всяка държава членка си работи на собствено равнище, опитва се да се справи с, с, с трудностите, което е до голяма степен част от проблема. Така че се питам дали не може да се създаде един резерв за кризисни ситуации, който да не е пряко свързан с многодишна финансова рамка и който действително да може да предоставя помощи за стопани, които да са достойни за техните усилия. А се питам също така дали в нашата комисия не можем да обмислим възможността за намаляване, значително намаляване на преките плащания и прехвърлянето им към национални фондове, застрахователни фондове. Но е ясно, че малките селски стопанства, които, които всички ние искаме да защитим, зависят дори в по-голяма степен от останалите селски стопанства от преките плащания по първи и втори стълб. Защо смятам, че е крайно време сериозно да обмислим различните механизми за обезпечаване и действително е, да предприемем някакви мерки тук в комисията Агри, да покажем, че сме готови в момента да излезем с нови мерки и инструменти, които да позволят ефикасно управление на кризи. В Съединените щати има един система, може би трябва да обмислим какво може да направим ние на равнището на целия Европейски съюз. Благодаря ви. Dziękuję. Pan poseł Łazon. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря. Вие знаете също, господин председател, че ние се стремим към политика не само ориентирана към управление на риска, но и предотвратяване на риска. Е, днес обаче системата е почти изцяло приватизирана. Също върви, също това въжи особено за млечния сектор. Преминахме към политика на управление на риска чрез застрахователните компании. По този начин във Франция, например, тази система зае мястото на национални застрах... осигурителни фондове държавата като започва да се отегля. Днес предвидените разпоредби за управление на тези фондове осигуряват множество правомощия на тези фондове. Има задължителни вноски, които увеличават разходите за производителите, 20 евро на е, хектар. И всичко това е в е, е, е, води до реализиране на печалба за съответните субекти. Въпросът ми е, има ли други стратегии, а не само да се предлагат фондове, които са свързани с банките. Господин Богович. Благодаря. Ние говорим за една много важна област – този сектор е много по-важен, отколкото беше преди няколко години. На пазара има сериозна колебливост, поради което фермерите в бъдеще ще бъдат изложени на множество проблеми. Тук трябва да споменем, разбира се, и природните бедствия, е, плодовите насъждения пострадаха е, от е, градушки ниски температури, намалява количеството, но намалява добивите. Искам да ви благодаря за данните и въпросът ми е какво трябва да направим в Европа, за да може да постигнем това, което ни разказаха колегите от САЩ. 85 до 95% от стопанствата са застраховани. Трябва да направим повече и да застраховаме това, което трябва да се застрахова. В Словения тази година са застраховани само 10% от плодовите насъждения. В млечния сектор казват същото. Имаме нужда от ефективни инструменти, трябва да намалим производството и да гарантираме система за осигуряване на компенсации. Според мен, ние трябва да се стремим към увеличаване на дела на тези мерки в САЩ Две трети от цялото финансиране се насочва именно към това, докато в Европейския съюз този процент е един. Въпросът ми е, не е ли дошло времето да използваме поне една четвърт от ОСП за подобни мерки? Не можем да очакваме ново финансиране, трябва с това, с което разполагаме, да постигнем повече. Имаме нужда от европейски инструменти и по този начин да гарантираме по-стабилна среда е, за е, производителите. Трябва да се изразходват повече пари за управление на риска. В противен случай е, стопанствата ще фалират. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Поисках думата, защото някой спомена Съединените щати. Аз се очудих от начина по който представих американците тази система. То, тя не се отнася само за животновътство, а само за полските култури. Ние имаме система, за е, застраховане срещу бури, градушки. И тази сълскостопанска политика би дала възможност на държавите членки да изразходват тези средства за застраховане. Създаване на общоевропейски разпоредби за природни бедствия очевидно, но не съм сигурен, че тази система би функционирала на общо европейско ниво. Държавите членки са твърде различни е, и трябва да има е, ясни мерки на национално ниво, макар и с финансиране от е, Брюксел. Но една обща за всички система е малко трудна за реализация. Вчера аз бях в Бавария и там много фермери поискаха да има промени в националното в националното дънъчно облагане. Ако можем да, да, да осигурим компенсации за подоходните данъци, така че в добри години да могат да компенсират а, годините, в които добивите са слаби. Имах възможност да прочета документа и имам две наблюдения. Когато правим сравнения с други системи, в случая с САЩ, знаете, че има договор от Маракеш – и според мен е хубаво да имаме това предвид. Второ, в реформата на ОСП, нека да напомним, че Европейския парламент искаше някои разпоредби да бъдат по-обхватни, по-конкретно в областта на плодовете, зеленчуците и виното и съветът всъщност беше резервиран към тези промени. Споделям казаното от господин Дес. Между държавите членки има толкова различия, че би било трудно да има една обща рамка. Аз мисля, че ОСП определя насоките разработва инструменти, с които всеки да ги прилага и реализира в зависимост от националното законодателство. Когато се огледаме около нас, ще видим, че въпроса за застраховането е един от, едно от решенията на колебливостта на цените. Нека европейците да не бъдем единствените, които не са прегърнали тази система. Благодаря. Мисля, че въпросите приключих. Никой друг не иска думата. Комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря. Ние приветстваме проучването и смятаме, че то е полезен принос към сегашните усилия за равносметка на съществуващите инструменти. Ние сме готови да работим с авторите на проучването за да се за да разберем по-добре защо освояването е толкова слабо и какво може да се направи в бъдеще. Приветстваме проучването. Престои много работа и ние сме готови да дадем своя принос. Благодаря. Мисля, че сега можем да се обърнем към експертите, които да отговорят. Предоставя на вас да решите в каква последователност. Благодаря, господин председател. Бяха зададени много въпроси, отбелязахме ги, записахме ги. Разбира се, не можем да дадем подробен отговор във времето, с което разполагаме. Ще се спра на два въпроса – европейската рамка и последователността. Разработихме една пирамида, с която искаме да покажем, че е необходимо да има съгласуване между различните елементи. Първо, управление на риска на ниво стопанство или предприятия. И тук във връзка с елементите от доклада да има баланс в сектора, така че риска да бъде разпределен в сектора. Превентивно управление на риска, господин Пауло де Кастро подчерта значението на превенция като инструмент за успокояване на пазара. Всичко това дава възможност за последователност в, по отношение на данъчното облагане и инвестициите. Има производителите е, инвестират различно в различните години и това трябва да е свързано и с данъчното облагане. В някои държави членки помощите са свързани с производство на мляко, а сега се иска разделяне на плащането, за да има е, е, разделено производство. По-нататък, последователност в действията на комисията, драги приятели, колеги, ние искаме да знаем предварително кога ще предприеме действия комисията, за да премахне риска и колебливостта. Последователност и координация по отношение на преките помощи на национално европейско ниво – за да може да се работи заедно в първи и втори стълб. В реформата бяха предприяти действия за създаване на благоприятни условия за взаимодействие между стълбовете. Последователността и координацията и съгласоваността за нас са изключително важни. Ние предприехме, ние сме формулирали различни препоръки по отношение на превенцията. Когато кризата избухне, да искаме от субектите да управляват риска, е все едно да искаш превентивни мерки, когато къщата гори. И така, първият аспект е съгласуваността, вторият аспект е общностната рамка. Много може да се направи на това ниво, за да се постигнат резултати, но ние не сме убедени, че общностната рамка е най-ефективният начин за реализация на фондовете, имайки предвид различията между държавите членки. И рисковете са различни. В доклада ние искахме да формулираме предложения насочени към еволюция в ОСП без революция. Има системи, които функционират добре, има различни възможности, те се използват по различен начин от държавите членки. Нека съществуващата рамка да се използва вместо да се създава една нова структура, която може да се окаже недостатъчно гъвкава. Налагането на общностен подход еднакъв за всички не е, е най-ефективният най начин. Нека Европейския съюз да се насочи там, където може да даде най-добри резултати. Говорихме за първи стъп, за втори стъп, за обучението, освояването на новите механизми, осведомяването за тях. Последното, което ще кажа, е свързано с кризата. Очевидно, ние не мислим за това как да се излезе от млечната криза, а как да разработим нова ОСП. Може много да говорим за сегашната криза и за това, това какво може да се направи. Нашата основна идея е, че селскостопанският бюджет има опасност да бъде подложен на сериозни натиск през следващите години. И за това е много важно да се запази бюджета на ниво, което да е на нивото на, европейската, на европейско селско стопанство. Е, ето защо не предлагаме да се съкръщават помощите, но да се мобилизират общностните фондове по най-ефективния начин очевидно в условията на криза, като днес има нужда от механизми, но това е друг разговор. И така съгласуваност, общностна рамка, но не монопол. Може много да направим, като се обменя положителен опит между държавите членки в първия стълб, във втория стълб или преките помощи. Искам да отговоря на някои от въпросите. Е, някои хора говориха за фондове за покриване на рисковете в селското стопанство. Има известен смисъл, е, но има и потенциални рискове, свързани с спецификата на различните държави членки в селското стопанство особено когато говорим за разпределението на сълскостопанския риск в Европа, е, би довело до потребността от е, сериозно увеличение на бюджетните средства. Имайки предвид е, контекста, в който се водят разговорите в съвета рисковете не са еднакви в различните държави членки и средствата ще трябва да се разпределят съответно на това. Друга идея са спестовните сметки. И така в плодородни години се заделят пари за, за неплодородни години. И тук им, има смисъл в тази идея, но на практика идеята би била сложна за реализация. Е, тук е, опираме до въпроси с е, информацията и системата за взаимопомощ може да се разпадне. Спестовните сметки са свързани с данъчното облагане и данъчното облагане на спестовните сметки е различно в различните държави членки. Става дума е, за е, косвени е, данъци. Идеята изглежда добра, но от оперативна гледна точка е сложна. Трето, системата за управление на кризи не може да изпълни своята функция, тъй като бюджетът си има свои правила и второ, няма ясни правила за това какво се предприема, когато настъпи криза. Има нужда от ясни правила за това кога се решава, че има криза, как се дефинира кризата и след това автоматично ще се задейства системата за управление на криза има нужда от ясни правила и показатели, за да се задейства системата. Бюджетът е много важен. За нас резерва трябва да е извън бюджета, защото ако е вътре в бюджета, както е в момента, изпълнението е трудно. По-нататък говори се за млечния сектор. Тук ще направя няколко коментара. В някои сектори има различни издружения на производителите и ние можем да се погрижим цените, можем да предприемем мерки така, че цените да не се колебаят твърде много, но тук опираме и до правилата за конкуренция. Трябва да обмислим до трябва да видим дали дадена дейност попада в режима за конкуренция. Това е въпрос, който трябва да се доуточни. Още един важен въпрос – Инструментите за управление на риска не се използват за спасяване на а, сектор. Тогава, когато става дума за структурни проблеми. Управлението на риска, управлението на кризата – не се прилага тогава, когато цените спадат всяка година. И накрая бяха изразени няколко интересни идеи за Европейска обсерватория на цените. Това би довело до въвеждането на точни показатели за това кога има криза. И накрая много е важно в фонда е въпросът за застраховане на доходите. Това е въпрос свързан с взаимни фондове за е, прибиране на култури на реколта и за инструменти за стабилизиране на доходите. Тук се включват е, спестовни сметки, но не за страховане. Възможно е да се разработи инструмент, който да застрахова доходите. Само, че това е свързано с твърде високи разходи. Само да добавя нещо, ако позволите. Думата има госпожа Бардахи. Колегите казаха всичко останало, което имаше да се казва. Имаше няколко въпроса, свързани с евентуалното намаляване на преките плащания за фермерите. Нашето предложение разгледа само възможността за намаляване на преките плащания за големите ферми. Ние смятаме, че малките земеделски стопани е, са в малко по-различно положение. Отново казвам, ние разгледахме само възможността за намаляване на плащанията за големите стопанства. Тези средства биха отишли в системата за управление на риска за фермерите. Ако това се случи, би се окръжил процеса на придобиване на застраховки от тези ферми, които са по-ориентирани към пазарите. Още нещо, което беше споменато на няколко пъти, стандартите на СТО и възможността да се предвидят инструменти за подкрепа при не толкова тежки загуби. Значи, когато става дума за по-малко от 30% от доходите. Е, мисля, че ние не трябва да бъдем пазители на споразумението от е, Маракеш, както беше споменато вече. Възможно е да се предвиди отпускане на помощ чрез системата на застраховане за не толкова тежки загуби. Трябва да се види обаче в кои сектори подобни загуби, по-малки от 30% от доходите, водят до сериозни сътресения, до катастрофи, защото много често стопанства изчезват, макар че загубите им са по-малко от 30% от предишните доходи в рамките на така наречената оранжева котия има достатъчно инструменти за подкрепа. Не е нужно да се гледа само зелената котия. В тази рамка може да има подкрепа за не толкова тежки загуби. Толкова от мое име. Благодаря, казва председателя. Позволете ми и аз да добавя нещо. Остава въпроса какво е това криза – какво точно трябва да бъде оценено като криза и възоснова на какви критерии. И съответно, кога се предприемат мерки за справяне с кризите. Разбрахме, че да се действа превентивно е по-ефтина Много е важно, освен това, да не се нарушава стабилността на пазарите. Няма по-важно от нея. Необходима е пазарна интуиция, за да се знае кога какво да се направи. Мисля, че Европейската комисия действа по малко по-различен начин. Комисията продължава да ни казва когато има проблеми, че няма криза. И когато вече се признае, че има криза, комисията вече казва, има светлина в края на тунела. Нещата не стоят така. Мисля, че имаме сега криза в сектора на млякото. Спомням си комисар Фишер Бойл. Тя говореше за това, че трябва да си дадем време, каза, че не трябва да се прави нищо за пазарите на мляко. Видяхте докъде се стигна и какви разходи има сега. В крайна сметка можеше и да има преструктуриране на пазарите. Естествено, много от стопанствата в рамките на едно такова преструктуриране ще да изчезнат. В политиката обаче понякога трябва да се вземат непопулярни решения, трудни решения. Когато има свръхпроизводство, което е резултат от климатична нестабилност, нека да допуснем, че производството на една култура нараства с 10 или 15%. Ако бързо извадим излишните количества от пазарите, това ще стабилизира и останалите пазари. В последната реформа на ОСП обаче ние се подадохме на въздействието на вношенията на комисията и на съвета. И приложното поле за използване на тези инструменти се сви. Имам предвид инструментите, които могат да се използват за директна помощ на пазарите. Интервенцията не винаги е в разрез с принципа на пазарната економика. Мисля, че съското стопанство трябва да се радва на стабилност а настоящото положение само за себе си говори и много добре ни показва какво трябва да правим. Благодаря ви много, госпожи и господа, за това проучване. Много се радваме, че комисията обеща да се срещне с вас, за да поговори малко по-задълбочено за вашите заключения. ще обсъдите, доколкото разбрахме, настоящите инструменти и бъдещите инструменти в рамките на една реформа на ОСП. Знаете, че 2020 година не е толкова далеч. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря на всички, благодаря за експозетата, за проучването. Още веднъж сърдечно ви благодаря. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić. Уважаеми госпожи и господа, бавно, но сигурно преминаваме към точка 5. Представяне на комисията на Генерална дирекция Агри на това какво се случва с чаканите и вече подготвени делегирани актове. Делегираните актове пораждат много съмнения и много въпроси. Ето защо ние много се радваме, че имаме възможност да поговорим и да чуем какви ще бъдат тези делегирани актове преди те да са се появили. Днес тук при нас е господин Йенс Шапс, който е директор в Генерална дирекция селско стопанство, дирекция С, която се занимава с общата организация на пазарите на сълско-стопански продукти. Той ще направи презентация и след това ще имате възможност за въпроси, колеги. Господин Шапс, заповядайте, давам ви думата. Uh, Благодаря, господин председател, за тази възможност. Още веднъж имаме възможност да ви представим какви са бъдещите делегирани актове. Знаете, че това е работа, която не се извършва от днес за утре. Работи се дълго и ние се радваме на добро сътрудничество с Европейския парламент. Основно ще се говори за общата организация на пазара или ООП. Наша задача е да прехвърлим съществуващите разпоредби в нови делегирани актове. Първата стъпка беше следната. Имахме небезизвестните 200 регламента на комисията, 200 акта за изпълнение и 200 делегирани актове, които трябваше да бъдат вкарани в нова рамка. Беше сметнато, че не е добре да има толкова много закони. И ето защо решихме да видим как да модернизираме, как да приравним законодателството, да го оптимизираме, без да засягаме базовите нормативни актове. Става дума за едно простяване, за последователност, за намаляване на нивата на грешки и за намаляването на административната тежест. Процеса на приравняване е много важен за нас. Знаете, че винаги се стремим да подобрим правната сигурност. Винаги искаме нашето законодателство да е по-разбираемо, по-достъпно за онези, към които то е насочено. Знаете, че това е основната ни цел. Бихме желали в края на този процес да има не повече от около 20 делегирани акта и 20 акта за изпълнение, които биха покрили цялата ООП. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че толкова активно работите по въпроса. За нас е ясно, че всички ние можем да участваме в дискусиите на групите от експерти. Не е възможно, естествено, вие винаги да присъствате, но нека все пак да се възползвам от това, че съм тук и да отправя още веднъж поканата, която съм ви отправил на няколко пъти. Много се радвам, че от време на време се свързваме с вашите докладчици и с екипа от докладчици. Става дума за господин Дантан, Мисля, че благодарение на тези ни контакти ние имаме възможност да обменяме познания, информация и да работим по-добре в рамките на целия процес. Винаги може да се обръщате към нас за информация, за нещо по-конкретно, нещо, което ви вълнува. Да видим сега докъде сме стигнали. За целите на парламента ние сме актуализирали нашата програма на приравняване на законодателството. Получили сте една ясна таблица. От нея се вижда, че през последните няколко месеца постигнахме голям напредък. Знаете, че преди няколко месеца, към края на април, ако не се лъжа, публикувахме един документ – През последните два месеца публикувахме четири регламента, които са изпратени за контрол от страна на законодателя. Тук трябва да спомена най-вече нашето предложение за публичната интервенция и за частното складиране. На следващо място с постопанските лицензи. Много важен въпрос. На трето място програмите за подкрепа в национален план за сектора на, на виното. И накрая правилата за споделяне на стоимостта в сектора на захарта. Това е под формата на делегиран акт, с който вие се занимавате в момента. Имаме други делегирани актове, по които работим в момента. Те още не са се появили, но ще се появят в идните няколко месеца. Обеден съм, че ще успеем да свършим работата по тях преди края на годината. Делегирания акт за плодовете и зеленчуците, тарифните квоти, на трето място класификацията на трупното месо, и на четвърто място нотификацията от страна на държавите членки, така наречените разпоредби ИЗъм. И накрая една много важна разпоредба, която трябва да стане и делегиран акт и акт за изпълнение, схемите за училищата. По този въпрос, знаете, работим от дълго време заедно. Искам да повторя още веднъж, че сме убедени, че тези наши предложения ще стигнат до вас в рамките на 2016 година. В заключение искам да спомена, че няколко законодателни акта сметнахме за устаряли. 60 регламента на, на комисията и някои програми бяха счетени за устарели. Ние продължаваме да търсим допълнителни възможности за намаляване на нормативните актове. Можем да предвидим, например, клаузи за постепенно излизане от сила. Толкова от моя страна мога да навляза в подробности за различните нормативни актове. Ще дам на вас, естествено, възможността да задавате конкретни въпроси. За нас всички законодателни актове са еднакво важни, но за вас може да има по-важни. Така приключваме ви благодаря. Андрю Яко Пирши. Благодаря ви, господин Андрио, има думата. Благодаря ви, господин председател. С ваше позволение бих искал да се върна на въпроса за винопроизводството тема засегната в документа. И бих искала да се спъне казаното на заданието ни през месец март, защото, както знаете, поискахме от Европейската комисия да изтегли досието, което се случи. Първо, по въпроса за формата, смятам, че би било добре да разполагаме с всички текстове, които Европейската комисия възнамерява да измени, за да имаме възможно най- изчерпателен на представа за това какво възнамерява да предприеме Европейската комисия в този отрасъл. Това си е доста чувствително, меко казано, и смятам, че е важно да подчертаем, че евентуалните промени не бива да по някакъв начин да поставя под въпрос реформата от 2008 година или реформата на ОСП, която засяга винопроизводството, свързано в рамките на реформата на ОСП от 2013 година. Имаме нужда очевидно от специфична реформа за отрасъл на лозарството и винарството. Знаем също така, че е много важен въпрос за географските указания, етикетирането и споделянето на традиционните обозначения в един общ текст, тъй като те са важни, много важни за сектора. И също така правилата трябва да станат много ясни и просто разбираеми за производителите. И накрая имаме нужда от регламент, който да разпорежда географските указания и тази задължително трябва да бъде оставен в който и текст Европейската комисия да смята да предложи на нашето внимание. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. В качеството си на докладчик бих искал да благодаря на господин Корт, господин генералният директор и неговият екип за отличният диалог, който водим с тях. Бих искал само да припомня на колегите от другите политически групи, че секретарията все още не знае кои са докладчите във всяка път ще бъде по този текст, така че за сега се чувствам малко сам. Като казвам, благодаря на Гръцката комисия за започнатият дебат. Той е много качествен. Четири текста бяха прехвърлени на парламента, делегиран акт за публичната намеса и частното складиране, който всъщност е акт, предвижда просяване на съществуващата процедура и който като цяло получи консенсус в, в съвета, тъй като само две държави държави членки имах съмнения в отношение на парламента, изтече периода за подаване на възражения, аз не получих никакви възражения. Това е свързано с сертификат, сертификацията, която е свързана и с информационната система на Европейската комисия, които са нужни за повлението на пазара, защото, както, ви, както може би си спомняте, в едно от предишните заседания Европейската комисия изрази своето желание да може да съхранява данни, за да може да предвижда евентуалните изменения на пазара и възможно на тях да изготви своята политика. Третия делегиран акт е свързан с, с, с сектора на плодовете и зеленчуците. Продължават да се по, по, по, периодът на валидност на съсвършен инструмент, само че се намаляват а, а, предвидените суми. Като цяло има консенсус в съвета въз основа на максималния таван от 3 тона за всяка държава членка. И последният делегиран акт е свързан с захарта и тук ще си позволя да, да малко повече подробности, защото текстът, който ни беше предложен, е плод на много дълги преговори. И бих искала тук да подчертая, че парламента винаги ще съблюдава да се зачита постигнатият политически компромис. Не в генерал директори, но в други генерални дирекции на Европейската комисия има отделни директори или отделни дирекции, които се опитват по е, законодателен път, чрез делегирани актови, да си върне това, което е са загубили при политическото споразумение, постигнато от от парламента и съвета. Но парламента няма да отстъпи от линиите, които от позицията си и позицията, която беше договорена по време на тристранните преговори. Това трябва да бъде много ясно на останалите директи на Европейската комисия. Ние ще подкрепяме до последно позицията на Генерална дирекция АРИ по отношение на захарта. Очакваме и още два текста в близко бъдеще. Един е да свързан с винопроизводството. Както вече казахме нееднократно, не можем е, да се задоволим с покъсване на дебата за виното. Имаме нужда от е, цялостна визия е, за Имаме нужда също от дебат за цялостната визия на Европейската комисия. За съжаление, различни служби се занимават с това досие, но искаме всички въпроси, свързани с а, указания, да било то географските указания, указанията за традиционно производство или за биологично производство, трябва да бъдат разпоредени в един единствен законодателен акт. И последният е, делегирана, който очакваме, е пак свързан с сектора на подвете и зеленчуците. Много от коментарите, направени от представителите на производителите, бяха взети предвид, за което благодарим на Европейската комисия. Остават няколко висящи въпроси, свързани най-вече с пускането на пазара и за ролята на кооперативите в пускането на пазара, трябва да ги доизчистим, защото когато се създаваше общата организация на стопанските пазари, се твърдеше, че кооперативата е специфична форма на организация на производителите. Но след като се приложи член 222 по отношение на сектора на млекопроизводството, имаше промяна в позицията на генерална дирекция Ангри, защото се казва, че трябва да има специфичен текст изключение за кооперативите, защото те не се смятат за същите, по същия начин за организация производители, както останалите. Имаме нужда от разяснение тук. Благодаря ви. Äh, господин Дес. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че господин Дантан спомена повечето настоящи въпроси и му благодаря за работата, която върши като докладчик по делегираните актове, които следва да бъдат разгледани. А, искам да кажа няколко думи за цялата методика на работа. Смятам, че е, има добре заложени разпоредби в Лисабонския договор от отношение на делегираните актове, които преодоляват прекомерната демокрация, бюрокрация, извинете. Радвам се, че тези директори влизат в сила автоматично, ако няма възражение от съвета или от парламента. Радвам също така, че възражение само от един със законодател, било то парламент или съвет, е достатъчно за отегляне на делегираният акт. По време на предишният законодателен мандат а, приехме голям брой делегирани актове, отхвърлихме голям брой делегирани актове в контекст на реформата на ОСП и по този начин открихме цяла нова епоха в законодателството на европейско равнище. Но е много важно Европейската комисия да не се опитва чрез делегирани актове да налага елементи, които са били отхвърлени по време на политическите преговори. Ще ви дам един пример. Бяха определени специфични а, зони за отглеждане на насъщения в контекст на сектора на плодовете и зеленчуците. А сега изведнъж се предвижда подобно изискване за зоните N3. И факт е, че в момента имаше възможност за отглеждане на този вид насъждения, които вече се отглеждат и това е положително всички нас и няма никакъв смисъл да се променя по постфактора с протестите. И се надявам, че Европейската комисия прояви необходимата добронамереност, ще успеем чрез делегираната актове да намерим добри решения, които са в интерес на стопанските производители в Европа. Благодаря ви. Ани Gracias, presidente. Yo quisiera aprovechar eh, la... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да се възползвам от този дебат с комисията, за да повдигна една тема, която му не засяга, може би само генерална дирекция Агре и САНКО, но има и някои важни теми, които би следва да бъдат повдигнати тук в нашата комисия. През април миналата година Европейската комисия изгледа с предложение за изменение на приложенията на директива 2029 относно здравето на растенията и очевидно това предложение ще бъде представено до края на месец юли. И предвиденото от Европейската комисия изменение всъщност намалява предвидените проверки за здравето на растението, като по този начин има опасност да се улесни достъпа е, до вредители и заболявания по цитрусовите култури и чрез намаляването на проверките и на контрола ще е, се увеличи опасността от е, заболявания на този вид е, насъждения. В момента няма контрол предвиден на границите на Европейския съюз за този вид култури, което е много притеснително. Европейската комисия изисква да има постоянно изисквания което ще намали контрола за вредителите на подситосовите насъждения. И това нещо се случва чрез делегиран акт и чрез изменение на приложението на директивата 2029. И получихме решението на работната група на Европейската комисия през месец май тази година. И по този начин временните преходни мерки, които бяха в сила до 2019 година, се превръщат в постоянно валидни мерки. Тоест, това се цели с промяната на измененията на съответната директива. И според мен това наистина е много притеснително. Пак казвам, предвижда се намалява, намаляване на контрола над редица много опасни за цитусовите култури вредители и болести. Ако се намалява контрол по този начин, в този конкретен случай това може да се случи и за много друг вид култури, което е абсолютно недопустимо. Искам да, да спомена още едно заболяване по растенията, където също се вижда предвижда намаляване на контрола, ако се дава възможност за замразяване на реколтата. Не знам дали целта на това предложение действително да се намали контрола над опасните за цитрусовите култури вредители, но подобни мерки биха могли да имат сериозни последици, това и повдигна въпроса в момента. Не знам дали темата засяга генерална дирекция Агри или Санко, но е важно да се предприемат някакви мерки, защото от една страна имаме една сериозна болест, която засяга ситусовите култури, от друга страна се предвижда делегиран акт за изменение на приложението на директивата, с което временни мерки стават постоянни, което противоречи на първоначалното предложение, първоначалното решение на Европейската комисия. И това наистина е много опасно, което се случва в момента, защото от една страна твърдим, че се борим срещу болестите, от друга страна е, смягчаваме контрола при внос. Господин Декасто. Благодаря, господин председател. И аз искам да се изкажа по въпроса. Много колеги вече повдигнаха въпросите, които аз исках да повдигна. Само ще повдигна въпроса за това, че няма да бъдем държани в течение на всички въпроси на време, за да можем да реагираме. По отношение на плодовете и зеленчуците бяха взети мерки. Благодаря на генерална дирекция Агри и се надявам, че в окончателния документ ще видим всичко това черно на бяло. Благодаря. Не виждам друг да иска думата, за това се обръщам към Европейската комисия с молба да реагират на повдигнатите въпроси и коментари. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите и въпросите. Мисля, че всички ние имаме общ интерес. Бихме искали да Бихме искали този проект да се реализира максимално бързо. Мога само да повторя онова, което казахме неколкократно. Има едно общо чувство, че сътрудничеството върви добре. Разбира се, това не означава, че няма какво да се направи. Факт, някои инициативи са по-сложни от други. Е, за плодовете и зеленчуците, например, знам, че много от вас се тревожат от този въпрос и затова ви приканвам да седнем заедно и да е, обмислим въпросите по същество. По-конкретно, ясно е също така, е, господин Андрио, доколкото разбрах, е, спомена стандартите за пускане на пазара на виното. Ние сме в, е, по отношение на етикетирането, нашият подход е малко различен. Ако погледнете графика, ще видите, че това е пета част и след това в бъдеще, преди да, пред... да отправим друго предложение, ще се осъществи процес на оценка. Видяхме какви са трудностите, по-конкретно реакциите в сектора винопроизводство. Наясно сме, е, че трябва да пристъпваме предпазливо. По всички останали въпроси имаме нужда от общо разбиране. Също така и в е, политическа гледна точка, както каза господин Десни, искаме да тълкуваме отново е, фактовете. Ние сме администрация, това не е нашата цел. ние прилагаме закона пряката връзка между подхода да не засягаме основното споразумение, но да прилагаме чрез акта за делегация. Това е, е духът, който ни ръководи в дейността до сега и съм убеден, че ще продължим успешно и в бъдеще по този път. Господин Гарсия зададе въпрос за заболяването Black Spot. Това не, е моят, не влиза в моите конкретни компетенции но с ваше позволение ще прехвърля въпроса на колегите си от Генерална дирекция Санте и следващия път те ще се спрат по-подробно на този въпрос. Що се отнася до обхвата, мисля, че се спрях на този въпрос – Мисля, че нищо не съм забравил. Благодаря ви още един път за вниманието и с готовност ще дойда пак. Благодаря. Ще се върнем на тази тема на правилно казахте, че когато се разработват актове с делегация, ще придържаме към духа на основните документи. Духът понякога обаче не се подава на лесна дефиниция и затова понякога е трудно да се придържаме към духа. Това беше в рамките на шегата. Радваме се, че изразихте готовност да си сътрудничим. От наша страна екипът, ръководен от господин Дантен, ще разговаря с вас и ще можете да обсъдите различни аспекти. за да могат нашите отражения да намерят в по-голяма степен отражение във вашите предложения. Това не винаги е лесно, защото ние трябва да представим очакванията на фермерите. И така, благодаря ви. Приключихме с тази точка в дневния ред, с което изчерпахме дневния ред за днес. Утре ще започнем в 9 сутринта. Тук ще дойде комисария Каньете. Ще разговаряме за ролята на селското стопанство в е, контекста на измененията и климата във връзка с всички предизвикателства, на които сме подложени. Благодаря ви. Ще се видим утре в 9 часа.